Good afternoon. Добре дошли. На всички моля, заемете вече местата си. Знам, че това е много интересна среща, но моля ви, сядайте колкото може по-бързо, за да започваме.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 Okay. Right. Um... Съжалявам за това малко закъснение. По същото време се провеждат нашите заседания и съветът на ЕКОФИН. И получаваме непрекъснато текуща информация как върви заседанието на ЕКОФИН – председателят на Екофин, за жалост той не е Свети Себастиан, не може да бъде едновременно на две места, но вече е тръгнал насам. Добре дошли на всички, ще кажа. Не съм сигурен дали това е годишното изслушване с членове на националните парламенти, инициатива, която започна по време на мандата на предишният парламент аз съм присъствала на няколко подобни изслушвания. Всички страни членки, мисля, са представени тук, чрез депутати от националните парламенти, участват и членовете на економическата комисия на Европейският парламент. Моментът е много подходящ за обсъждане на стратегиите за излизане от кризата, стратегии за растеж и заетост – Знам, че има немалко проблеми, не, всички страни са засегнати от тях и затова това е чудесна възможност да разменим мисли за това, как можем да реагираме на предизвикателствата, при които сме изправени. Комисията е приела предложенията за следващата стратегия на Европейския съюз до 2020 и този въпрос ще бъде на дневен ред на Европейският съвет, който ще се проведе идната седмица. И ще имаме възможност да чуем няколко видни специалисти в тази област. Да чуем какво, какво ще се занимава съветът идната седмица, а и как в бъдеще ще се оформи в по-големи подробности стратегията на Европейския съюз до 2020. Днес първо ще обсъждаме какво е необходимо да се направи на равнище Европейски съюз и на равнище национални економики. Утре ще продължим този дебат, като ще хвърлим един по-широк поглед върху положението в целият свят. Бих искала да се възползвам от тази възможност да кажа а, добре дошла на моят а, съпредседател господин Йорди а, Вилахуана от Испанският парламент който представлява страната ротационен председател на Европейския съюз. Вероятно той също ще иска да каже няколко уводни думи. Днес ще чуем госпожа Елена Салгадо, която още не е дошла, Оли Рен, член на Европейската комисия, който отговаря за економически и парични въпроси, господин Юрген Старк, член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка. А по-късно тук ще бъде Жан Писани Фери, директор на Брогел, който също не е дошъл още. Ще се присъедини към нас по-късно. А сега бих помолила моят съпредседател господин Джорди Вила Хуана да каже няколко думи. Благодаря много, госпожо председател. Добре дошли на всички. Най-напред бих искал да благодаря на председателството, което ми дава възможност да споделя с всички вас днешните обсъждания. Искам да благодаря на всички, които участваха в организацията му и които са направили усилия да присъстват тук. Много важно заседание, важна среща е това, като си напред, че 2010 година ще бъде годината, в която очакваме да започне възстановяването след кризата. По мнението на експертите, това възстановяване ще бъде бавно, лъкатушно. То ще бъде едно възстановяване а, твърде неравномерно. Изглежда, че локомотивите на нашата економика не разполагат с а, много гориво. За, за това ни трябва да ограничим а, публичните разходи. Това значи също, че трябва да наложим и други ограничения. В Испания дългът на домакинството е много висок, той се отразява на нивото на потреблението. Висок е и дългът на търговските дружества, който влияе върху инвестициите. Голям е и държавният дълг, който влияе върху кредитните потоци. Всичко това влияе на външните пазари, нещо, което също така е, се отразява върху нашият износ. Казах, че възстановяването ще бъде бавно и неравномерно, защото ще бъдем жертва на различни външни влияния. скоростта на растежа за различните страни ще бъде различна няма да бъде еднакво бързо възстановяването за всички страни членки на Европейския съюз. Няма да бъде то еднакво и за всички отрасли вътре в страните. Затова казах, че възстановяването ще бъде лакатушно. Затова с голям интерес очакваме да чуем това, което нашите гости искат да ни кажат да обсъдим какви стратегии трябва да възприемем, за да имаме по-стабилен растеж, този растеж да създаде по-голяма заетост. Защото в някои страни пострадаха много жестоко от безработицата. А за да върви напред економиката, необходима е по-голяма заетост. Мисля, че ще трябва да спра до тук с уводните думи. Надявам се, че ще имаме плодотворно заседание. Благодаря ви, госпожо председател, и аз благодаря. Аз а, ще трябва да поканя а, онези, които говорят, нещо, което е необичайно, да говорят по-дълго. Обикновено е тъкмо обратното, защото госпожа Салгадо все още не е дошла. Сега, възнамеряваме да чуем поканените докладчици, трима от тях. И след това ще преминем към свободна дискусия, в която ще участват членовете на комисията по економически и парични въпроси и представители на националните парламенти. Онези, които искат да говорят, ще дигат ръка. Адолфо ще записва онези, които са дигнали ръка. От време на време ще прочитам списъка на записалите се за изказвания. Вероятно ще групираме въпросите в групи по няколко въпроса. След това ще даваме дума на докладчиците за отговори. Когато те приключат с отговорите си, ще, приключим към след... ще предминем към следващата група въпроси. А сега мисля, че имаме а, няколко минути на разположение. Искате думата ли? Да, госпожо, няма превод на малтийски. Има ли осигурен превод на малтийски днес, искам да попитам? Ще проверим. Току-що ми казаха, че не можем да осигурим превод на всички езици, поради ограничения брой на кабините в тази зала, за това, за съжаление, няма превод на малтийски. Надявам се това да не ви затруди прекалено много. Разбирам, това е проблем, с който често се сблъскваме тук. Просто нямаме достатъчно помещения, които да могат да осигурят всичките 22 езика, на които работим. ако някой наистина изпитва големи трудности в разбирането на някой друг език, моля, уведомете ни свое време. Но. Сега имаме няколко минути пауза, освен ако някой друг не иска да каже нещо. Господин Кемпер, който е държавен секретар на Испания по економическите въпроси, може би ще иска да ни каже няколко думи, а ако, първата, ако авторът на първия доклад все още не дойде. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня от името на заместник-председателката и министър на економиката на Испания. Тя, тя идва всъщност. Имахме заседание на Екофин по същият въпрос. Обсъждахме стратегията до 2020. Обедът, който беше работен обед, беше малко забавен, закъсня. Затова закъснява и тя. Но ето е, че пристига. Okay, now, now, now we are complete. Така, е, сега наистина можем да започнем. Мисля, че сте поставили рекорд в бързото тичане от е, Екофин до тук. Можете да започвате направо, ако искате няколко секунди да си вземете дъх. Благодаря, госпожо Болс. Съжалявам за закъснението ще говоря на испански. За мен е голямо удоволствие и радост да бъда тук при вас. И искам да пожелая най-напред на всички един хубав ден. В тази дискусия ще участват представители от националните парламенти и депутати от Европейския парламент. И се вижда сътрудничеството между представителите на различните политически равнища. За съжаление, възстановяването от економическата криза е по-бавно, отколкото си пожелаваме, но тя показва, че сътрудничеството в рамките на Европейския съюз е много важно и необходимо. Общностните интереси трябва да съответстват на интересите на държавите членки. И това е една интересна дискусия, към която се надяваме с днешното обсъждане да направим един положителен принос. задачата на Европейския парламент и задачата на европейските парламенти стават по-големи и в рамките на Лисабонския договор става дума за една по-демократична легитимност на тези задачи. Особено в рамките на криза и след кризата, Такова сътрудничество е много важно. Ние развиваме сега една стратегия до 2020 е, година за растеж и развитие. Ние развиваме финансовите структури, развиваме структурите на банковия надзор, за да може да не преживяваме подобни кризи. Сега ще се концентрирам на първия въпрос, а именно новата европейска стратегия, средно и дългосрочна, е една от най-важните точки в европейския дневен ред. И за Испанското председателство тя е една от най-важните теми. В този смисъл тук става дума за един основен елемент за намиране изход от кризата. Ние знаем и приемаме, че стратегията за излизане от кризата не се състои само в това да се преустановят данъчните и финансови стимули, а преди всичко става дума за това да се предложат елементи, които да поставят нашата економика на солидна и балансирана основа. Необходими са ни висококачествени работни места. Това е една от най-добрите гаранции за това, че процесите, които започваме сега, стратегията от една страна и консолидацията от друга страна, ще бъдат ефективни и устойчиви. Стратегията до 2020 година трябва да ни даде възможност да преодолеем недостатъци, които се проявиха в кризата. Особено имам предвид тук липсващата координация на економико-политическите стратегии между държави членки и региони. Трябва да се поставят приоритети върху структурните реформи, а също така и по отношение на въпроса кои са правителствените системи и начина на, правителство, на, на, на правителственото ръководство, които имат отношение с възстановяването на економиката. Испанското председателство работи с постоянното председателство на Европейския съвет. Економическите стимули се ограничават и се вижда воля, политическа воля за успех и напредък още в рамките на първото полугодие на тази година. През март на Европейския съюз ще се поставят основните въпроси на обсъждане и през юни ще се вземат основните решения. Съвета ще реагира на съобщението на комисията през март по отношение на новата стратегия. По отношение на малкото време между съобщението на комисията и Европейския съвет през март, решихме министрите по економика и финанси да направят своите заключения на днешния екофин. Ще има обсъждане на економическите и финансовите въпроси и основните заключения ще бъдат оповестени в рамките на Общия Европейски съвет. А, като председател на ЕКОФИН мога да кажа, че министрите смятат, че тази стратегия дава нови шансове. Ние сме всички сме съгласни, че е, тази стратегия ще въведе нови изменения, а именно да действаме координирано и единно и цялостната стратегия трябва да стане по-видима. Видимостта на стратегията пред гражданите е много важна и това трябва винаги да взимаме предвид в този процес. Ето защо ни трябва една много добра координация и използване на повече синергии. Синергии между усилията на отделните държави членки и общностните принципи и действия, а именно в области, които са особено важни за нашата економика. Само по такъв начин ще може да опосредстваме заетостта и откриването на нови работни места. Трябва ни една целева стратегия. Трябва да се мобилизират всички необходими инструменти, за да може да постигнем нашите финансови цели. Имаме някои приоритети, които сме оточнили и се опитахме да предоставим на, европейски, на европейско равнище нужните средства. Предстоят финансови обсъждания, но смятам, че ще има консенс по отношение на трите приоритета на комисията, а именно това са приоритетите, които отразяват предложенията на Испанското председателство, а именно това е човешкият капитал, технологическото развитие и устойчивостта. Това са най-основните елементи на развитието, растежа и откриването на нови работни места. Трябва да създадем позиции, които да отразят качествените цели, заложени в новата стратегия. Ние смятаме, от гледна точка на финансовите и економическите министри, мислим, че е важно тези цели да бъдат постигнати, но в същото време тези цели трябва да са реалистични и амбициозни. Трябва да се осъществи кохерентността между общностите цели и целеполагането от страна на отделните държави членки. Само по това могат да бъдат, ще може да бъде постигнато осъществяването на тези цели. Координацията трябва също да бъде отразена в новата система на доброто финансово управление. В економиката е необходимо още по-добро прилагане и използване на всички инструменти, които предлагат договора. Трябва ни система, в която инструментите да се използват по-конкретно прилагането на тези инструменти трябва да става по-конкретно. Финансовите аспекти и истинската реалност трябва да отразяват взаимодействието между микро и макро аспектите. Трябва ни едно по-добро познаване на отделните економически системи в държавите членки. И целостта на данъчния надзор също е много важна. А също така е важен и надзор върху финансовия пазар. Много важно е да проследяваме развитието на реформите, които ще прилагаме в този сектор. Реформите не бива по никакъв начин да накърнят целостта на пакта и неговата сила. Данъчният надзор както споменах, е много важен. Това показа и настоящата криза. И тези хоризонтални теми, според нас, могат да допринесат за разрешаването на общите проблеми. Но също така е важно да помислим и за информационните системи и системите на оценка, така както ги използвахме до момента в ЕКОФИН и трябва да помислим за времевия график на нашите мерки, така че те да бъдат в по-добра услуга на националните решения. Важен е въпросът и за отговорността, поета от Европейския съвет – и искам да кажа, не само Еврогрупата и Екофин трябва да бъдат укрепени и да разполагат с възможност за по-добър надзор, но и останалите формации на съвета трябва да поемат своята отговорност в определени тематични области. За това са ни необходими и ясни механизми, които да осигурят единството на надзора и контрола. И Накрая трябва да се погрижим за реформи, които по-добре да използват инструментите предлагани от Лисабонския договор. В Лисабонския договор има такива инструменти за координация между, е, е, е, между страните в еврозоната и страните в Европейския съюз. Мисля, че това са именно шансовете, които трябва да използваме. Освен това, трябва да помислим и за по-добра координация на економическата политика. И да изработим ясни насоки за развитието на економическата политика. Мисля, че имаме добри препоръки, които са прозрачни и разумни. Новата стратегия, както вече подчертах, трябва да осигури една по-добра комуникация и прозрачност по отношение на гражданите, защото тази комуникация е изключително важна за успеха на мерките. Там трябва да се виждат ясните цели. Тези цели трябва да са разбираеми и ясно дефинирани за обществеността. Редовно трябва да се отчитаме пред гражданите. Насоките трябва да бъдат публикувани в отделните държави членки. И накрая мога да подчертая, че съм сигурна, че министрите по финанси и економика осъзнават своята отговорност и важността на новата стратегия. Ние сме винаги е на разположение за едно тясно сътрудничество с Европейския съвет. И тази нова система на ръководство смятаме, че може да допринесе за постигане на нашите две основни цели, а именно устойчив растеж и устойчива заетост. По този начин единствено може да направим Европа център на економическия растеж. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо председател. Оценявам усилието, което положихте да присъствате днес тук. Съжалявам, че не можете да останете по-дълго. Но ние проявяваме разбиране. Сега ще дам думата на господин Олирен, комисарът по економическите и парични въпроси, след това на господин Йорген Старк. Надявам се, че господин Старк и господин комисаря ще направят кратки изказвания и ще могат да останат по-дълго за дебата. Господин Рен. Uh, благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа и госпожи депутати, дами и господа, искам да ви благодаря за поканата да участвам в дискусията по тази важна тема. За мен е чест, че ще обсъдя економическото положение в е, Европа пред видни европейски политици и ръководители. Наличието на познания и експертен опит от европейския и националните парламенти представляват уникална възможност за добре информиран дебат по предизвикателствата, пред които сме изправени. Аз знам какво точно говоря, тъй като съм бивш депутат от националния, а и от Европарламента. Както най-вероятно сте научили, с госпожа председателя се връщаме от е, съвета Екофин, а вчера с Екофин имахме заседание на 24 часа, така че ще споделя хода на дискусиите с вас незабавно след тези заседания. Първо, економическото положение в Европа. Ясно е, че кризата показа, че продължителният економически ръст от изминалите десетилетия не може да се приема за даденост. Същото въжи и за консолидацията на публичните финанси, която е предпоставка за устойчивият растеж. За съжаление, през последните две години – Кризата изтри близо 20 години консолидация на публичните финанси в Европа. За съжаление, това е новата економическа конюнктура в Европейския съюз, а и в много от другите напреднали економики, включително и САЩ. Това ще има трайно отражение върху економическите ни фискални политики. Сега не е време да караме по-старому. Време е да извършим промени в политиката, за да насърчаваме устойчивият растеж и разкриването на заетост. В тази връзка мобилизацията на двигателите на растежа е основният принцип на стратегията на Европейския съюз за 2020 година, за да може в Европа да се разкрият работни места, богатство, и растеж, трябва да се намерят нови ефикасни начини за подобряване на производителността. Ето защо в стратегията на ЕС за 2020 година основна цел е устойчивият економически растеж, устойчивото разкриване на заетост и отстраняване на структурните слабости в нашите пазари и публичният сектор – Трябва да подобрим също така и производителността на економиката, като инвестираме в познания, иновации и образование. Ще ви дам някои примери от стратегията за 2020 година. В образованието една от основните цели на стратегията е по-голямо участие на образователният сектор. По-настоящем Образователните системи в Европа са изложени на огромен натиск. Образователният сектор трябва да подготвя кадри, които да са готови да се справят с бързи промени в обществото и пазара на труда. Те, всъщност, преподавателите следва да подготвят кадри за работни места, които все още не са разкрити, като и да използват технологии, които все още не са изобретени. В тази връзка инвестициите в човешкият капитал ще донесе ползи както по линия на заетостта, така и по линия на материалните брака. Образованието е много мощно економическо средство и сила. На второ място, трябва да подобрим производителността на нашите економики, включително в новите новаторски сектори дигиталните услуги от следващото поколение и екологичните и енергийни технологии са примери за нови възможности на пазара. Създаването на единен дигитален пазар в Европа може да донесе конкретни ползи за потребителите с предоставянето на по-голям избор, а също и за бизнеса чрез предоставянето на по-голям пазар. Ето защо Съюзът следва да се стреми към по-голяма хармонизация в редица сектори, които имат отражение върху онлайн търговията и дигиталните услуги. В проекта на Комисията за Европа 2020 е определен ограничен набор от цели, които ще имат ясно отражение върху економическите резултати на Европа. Например, темповете на заетост, разходи за новаторски дейности, научно-развойна дейност, квалификация, образование, намаляване на бедността. Тези цели ще бъдат обсъдени и ще бъдат пригодени към спецификата на отделните държави членки. Тези цели не са само цел – Те ще ни дадат ясна представа как се справяме с разкриването на работни места и с економическият растеж. Важен елемент при мобилизирането на двигателите на растежа е прилагането на тези мерки в унисон с устойчивостта на публичните финанси. В процеса на подготовка за стратегията за 2020 година подчертах необходимостта да се изгради стратегия от две части. Както мобилизацията на двигателите на растеж, така и консолидацията на публичните финанси. Това е необходимо условие за реален успех. Успехът зависи от консолидацията на публичните финанси и мобилизирането на двигателите на растежа. Това са и основните два стълба от предложенията на комисията. Дами и господа, развоят на събитията и последните тенденции в европейската економика и държавите членки показва, че има неотложна нужда от подсилване на координацията на економическата политика и наблюдението на страните в еврозоната. Вчера Еврогрупата и днес съветът ЕКОФИН приеха оценката на комисията на положението в Гърция. Бе проведена съвместна мисия с господин Юрген Шторк от Европейската централна банка. Имаше и представител в мисията от Международния валутен фонд. Гърция в момента е на път да се постигне амбициозната цел за намаляване на дефицита с 4 на 100 през тази година, 2010. Както и да коригира дисбаланса и да възстанови конкурентоспособността. Това са важни условия, за да може Гърция да се върне обратно по пътя към устойчивото финансово развитие. Обаче Гърция все още не е излязла изцяло от блатото. За да се гарантира финансовата стабилност на еврозоната като цяло, еврогрупата вчера потвърди ангажимента, който поемат държавите членки на еврозоната, да предприемат решителни и съгласувани мерки при необходимост. Ние разяснихме техническите условия, които позволяват взимане на решения за съгласувани мерки – които бързо да се задействат при необходимост. Комисията от своя страна е готова да се свърши работата и да предложи европейска рамка за съгласувана и условна подкрепа. Освен управлението на кризата, пред която сме справили в момента, трябва да видим как да избегнем подобни положения в бъдеще. Гръцката криза и резултати от нея – обославят нуждата от задълбочено, задълбочена координация на економическата политика в еврозоната. Тази необходимост вече е отчетена, правното основание за нея фигурира в Лисабонския договор. Ето защо в момента подготвяме проекти за прилагането на член 136 от договора. Да изпълним този член с смисъл, така да се каже – Моите планове са комисията да може да направи проект за задълбочена координация на економическата политика преди средата на април през идните няколко седмици. Какво означава това? На първо място трябва да предотвратим неустойчивият публичен дефицит. Трябва да можем да наблюдаваме по-добре средносрочните бюджетни политики на държавите членки от еврозоната – трябва да можем да даваме по-широки и по-строги препоръки на държавите членки за предприемането на своевременни коригиращи мерки. На второ място, сегашната економическа и финансова криза доказа, че координацията на политиката не може да се свежда само до чисто фискалните въпроси. Другите макроекономически дисбаланси могат да имат сериозни отражения върху отделните страни и върху еврозоната като цяло, също и върху Евросъюза като цяло. По-конкретно, слабата е конкурентоспособност и свързаните с нея дефицити на тегущата сметка допълват вредното и пагубно отражение на фискалния дефицит. Ето защо неотложна задача е да се предприемат коригиращи мерки в страните с дефицит, които са загубили своята конкурентоспособност. По същият начин излишъкът на текущата стъпка в някои държави членки също може да се отрази върху растежа в еврозоната като цяла. Това е особено така, когато има необходимост от бърза фискална консолидация в други части от валутната зона. И така, госпожо председател, дами и господа, в заключение искам да подчертая колко важна роля играят европейски и националните парламенти при разработването и прилагането на Европейската програма за заетост и растеж и работни места. Вие играете важна роля при определенето на економическата политика, за да могат да се постигнат целите от стратегията за 2020 година и да се разкрият работни места и материални блага в Европа. Парламентите имат да играят важна роля в качеството си на законодател. Много от бъдещите политически проекти на които ще почива стратегията за 2020 година, ще зависят от вашето участие и принос. Факта, че трябва да реализираме политиката за растеж паралелно с фискалната консолидация, подчертава необходимостта от сериозна приоритизация. Това изисква взимането на политически решения, по демократичен начин с пълното участие и подкрепа на парламентите и гражданите. Вярвам, че ние и Европа можем да разчитаме на вашата подкрепа и активно участие, за да може стратегията за 2020 година да бъде успех. Най-вече за нашите граждани. Благодаря. Благодаря и аз, господин комисар. Сега Минаваме към последният доклад тази сутрин на господин Юрген Старк. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми дами и господа депутати, за мен е чест да участвам в това много навременно заседание, на което обсъждаме економическата стратегия до 2020. След, през следващите няколко минути ще се спра на това докъде е стигнало възстановяването и какви са стратегиите за изход от кризата. От пролета на 2009 година има признаци за стабилизация, за подобряване, както в финансовите пазари, така и в економиката. Така че от пролета на 2009 година условията се подобриха и в много страни се възобнови, макар и скромен, економически растеж. Всичко това е резултат на масивните мерки за подкрепа, взети от централните банки и правителствата в целия свят. Неодавна видяхме подобряване на изгледите на глобалната економика, но несигурността е все още твърде висока и продължава да съществуват рискове за финансовия сектор. Най-новата информация показва, че еврозоната също се възстановява, но има и а, известни корекции в а, балансите на частният сектор и е, ниският капацитет на използване ще влияе върху инвестирането и пазара на труда. Е, изгледите на пазара на труда ще влияят върху потреблението. Отрицателно ще влияят. Очаква се еврозоната, економиката на еврозоната да растат бавно и неравномерно. Неравномерно по страни, неравномерно и по сектори на економиката. Е, съгласно предвижданията на Европейската централна банка, които отговарят на прогнозите на други институции, включително на Европейската комисия. Смятаме, че растежът през 2010 година ще бъде около 1%, но ще се ускори през 2011. Колко се отнася до цените, инфлацията, Инфлацията, инфлационният натиск остава ниска, 0,9% през февруари, през февруари и изходът за инфлацията а, остава стабилен. Очакваме инфлацията да остане около 1% в краткосрочен а, план. Поради а, наличността на а, умереното възстановяване. Това също отговаря на прогнозите на ЕЦБ. Рисковите обаче продължават да съществуват и бих искал тук да кажа съвсем ясно, ние не виждаме а, обаче нито инфлационен, нито дефлационен натиск върху економиката и това се отразява в нашият, а, а, на нашият анализ за средно, в средносрочен план. Общо взето, и това е много важно, очакванията за инфлацията остават твърдо в синхрон с нашата цел инфлацията да бъде около 2 или под 2% в средосрочен план. Какви действия се предприемат като реакция на кризата? Разбира се, знаете, Европейската централна банка намали лихвения си процент на, на 1%. Нещо, което е рекорд в новата история на еврозоната. Управителният съвет на ЕЦБ смята, че този нисък лихвен процент е уместен. Освен намаляването на лихвените проценти, на сконтовия процент, се предприеха стъпки, за да се улесни потокът на кредите. Бяха прияти редица нестандартни мерки – и тези мерки помогнаха за подобряване на финансовите условия, особено на паричните пазари, като помогнаха за по-добър кредитен поток, е, отколкото би било иначе. По-добър, отколкото би било иначе. При ниските лихвени проценти и тези нестандартни мерки – трябва да кажа, че те напълно отговарят на историческите прецеденти за нуждата от подобни мерки. Искам обаче да добавя, че тези извънредни мерки, независимо от това колко важни, пък и успешни до сега те бяха, за подобряване на условията за финансиране и, улесняването на трансмисията на ниските лихви, все пак те не могат и не бива да остават в сила по-дълго, отколкото е необходимо. Трябва да помислим за тяхното постепенно премахване и вече пред миналата година мислим за постепенно, за постепенно отпадане на нестандартните мерки. Причината за това е, че колкото по-дълго е, използваме тези нестандартни мерки, съществува опасност от значително деформиране на паричните пазари и от създаване на неприемливи стимули. Затова ние решихме, както вече казах, постепенно да отпаднат тези мерки още от декември насам и за да може в по-дългосрочен план а, да се върнем към една нормалност на финансовите пазари. решихме да се върнем към плуваща лихва през последните три месеца. Същото се отнася и до помощта за ликвидност на банковата система, нещо, което беше много полезно за финансовите операции. Преди три седмици решихме, че тази мерка ще трае толкова дълго, колкото е необходимо. Най-малкото до средата на октомври. Значи ще продължим с нашите операции по рефинансиране в в тръжният процес. Така че ликвидността, която е необходима на банковата система, ще бъде осигурявана в евросистемата и тя ще бъде осигурявана при фиксирани лихви. В същото време управителният съвет ще продължи а, да а, работи за постепенното отпадане на всички извънредни мерки за ликвидност, които в момента не са необходими. В този контекст средносрочната ориентация е особено важна, за да, за да изпълним мандата на ЕЦБ за поддържане на ценова стабилност. Това е свързано с постепенното отпадане на някои от нестандартни мерки, за да отпаднат и рисковете, които застрашават ценовата стабилност. Това напълно отговаря на мандата, който получи ЕЦБ при нейното създаване. Искаме обаче да избегнем прекалено ранно отпадане на нестандартните мерки преди пълното нормализиране на финансовите пазари и пълното възстановяване на економиката. Разбира се, днес ние не знаем какъв, как ще изглежда посткризисната нормалност. И затова не може да решим каква, какъв ще бъде, какви ще бъдат рамките на този след кризисен период. Обаче, като имаме предвид а, а, оперативните рамки, които съществуваха преди кризата, през август 2007 година, представляват един добър а, репер, един добър еталон в това отношение при това положение остават много малко политически параметри, особено що се отнася до тръжния процес, към който трябва да продължат да се прилагат мерките за рефинансиране на економиката. Нека кажа няколко думи накратко и за следното. Напоследък се чуват гласове, че централните банки трябва да действат като менеджери на риска, като организират работните рамки, за да може да се избегнат, избегне дефлацията. Твърди се също така, че при сегашните обстоятелства централните банки трябва да облегчат съответните си репери и да допуснат много по-висока инфлация трябва да кажем, че в никакъв случай не може да имаме за трайно по-висока инфлационна, инфлационен таван, например около 4%. Макар, че е, това би, би дало възможност за по-голямо маневриране в, в, в паричната политика. Аз съм категорично против е, е, приемането на такива по-високи тавани. Мисля, че това ще бъде сериозна грешка. Може да бъде съблазнително, правителствата да допуснат по-висока инфлация, за да монетизират изплащането на външния дълг. Обаче призивът да се повиши инфлацията фактически създава по-голяма проблем. Това е неустойчивата фискална политика, която заплашва макроекономическата стабилност на почти всички напреднали економики. Като се имат предвид тези финанс, тази финансова несигурност и големият публичен дълг, това значи да се загуби доверието в покупателната способност на парите, а последиците от това могат да бъдат сериозни. Искам също така да добавя, че високата инфлация, вариациите в инфлацията създава несигурност и за инвеститорите. И това предполага по-високи дългосрочни лихви, Тоест, последното трайното увеличаване на инфлацията фактически не подпомага на растежа, а вреди. И така, финансовата стабилност се подкопава по два начина. Първо, от а, а, процикличният а, а, реакция и второ, от а, очакването, е, че Централната банка ще защитава пазарите или пък отделни пазарни участници и по този начин това окоръжава риска, поемането на по-големи рискове. Както знаете, кризата започна като финансова криза, превърна се в економическа криза и сега съществува опасност от една трета вълна. Това е криза в държавния дълг, държавните дългове. Много европейски економики страдат от много висок бюджетен дефицит. И докато, както господин комисар вече посочи, това посочи и госпожа председателката на съвета, че е правилно да се вземат извънредни фискални мерки, за да избегнем депресия в сила на 30-те години на миналия век. Стимулите играят ключово значение за възстановяването Всяко забавене ще има сериозни странични е, е, въздействия върху възстановяването и доверието. Днес създаването на стабилна фискална политика е една сложна задача, тъй като тя може да доведе до очакване за по-висока инфлация, по-висока несигурност е, за, относно изгледите на инфлацията в средносрочен план. По този начин могат да бъдат подплашени а, е, частните инвеститори. Това застрашава економиката от нов спад. Като когато фискалната стабилност е под натиск, фискалните мултипликатори стават отрицателни е, и е, по този начин се насърчават по-високи е, нива на спестявания, което може да влияе отрицателно в економиката. Следователно, намаляването на дълга и използването на необходими са сериозни инструменти за борба с това явление в бъдеще. В контекста на економическата и финансовата криза много страни от еврозоната трябва да започнат амбициозни програми за фискална консолидация, за да намалят бюджетния дълг в рамките на масовските критерии до 60% от БВП. Економическите модели показват, че дори при консолидация 0,5% от БВП, връщането към нормални, нормален бюджетен дълг ще отнеме поне две десетилетия. Сценарият, при който няма консолидация, ще доведе е, отношението дълг е, към БВП до 100%, до 120% през 2020 и до 150% през 2026, е, показват економическите модели. Следователно, необходимо е да се а, опазва платежоспособността на правителствата и устойчивостта на фискалната на фискалните програми. Затова правителствата трябва да отделят първостепенно внимание на фискалната политика и да намалят външния дълг съгласно препоръките на ЕКОФИН. В същото време усилията за консолидация трябва да траят е, няколко години, за да може е, публичният дълг, е, бюджетният дефицит да се намалят да, до устойчиви равнища. Затова е необходимо координиране на съответните консолидационни политики. Всички правителства трябва стриктно да се придържат към своите задължения по пакта за стабилност и растеж. Положението в Гърция показва колко важно е стрикно да се прилагат здрави фискални правила. Необходимо е да се укрепи надзора в еврорайона и по-стрикно да се прилагат фискалните правила. И с така стигам до последната точка. За нуждата от структурни от структурни реформи, нещо, което спомена и госпожа председателката и господин комисара. Но това трябва да стане в съответния контекст. Здравословният економически растеж може да намали необходимостта от строги фискални мерки и да подобри бюджетното положение на страните. И това показва значението на увеличаването на потенциала за растеж на нашите економики. Изходният пункт обаче – от който тръгваме, не е най-добрия. По повечето оценки, кризата е намалила както и нивото, така и темповете на потенциален растеж в еврозоната. Затова много важно е да се ускорят структурните реформи, да се укрепи производителността и нейния растеж политика в полза на конкурентоспособността и иновациите трябва да помогне за ускоряване на преструктурирането, създаването на нови бизнес възможности, по-висока заетост и по-висока конкурентоспособност в районите и страните, където сега те липсват или не са достатъчно, на достатъчно високо ниво. Страни, които загубиха от конкурентоспособност за през последните две години. Преструктури. Тук трябва да спомена и преструктурирането на банковия сектор, по-голямата прозрачност и по-здравословните баланси. Трябва да кажа, че економиката дава признаци на по натачно подобряване. Ние сме несъмнено на път към възстановяването, макар и бавно възстановяване. Това е първо. Второ, по отношение на нашата парична политика. Сегашните ниски лихви на ЕЦБ са уместни, те не създават висок инфлационен натиск и осигуряват стабилност в средосрочен план. Трето, подобряването на положението на финансовите пазари през пролета оправдава постепенното отпадане на нестандартните мерки. Тези решения ще помогнат да се избегнат деформациите и а, затова тези мерки не трябва да се поддържат по-дълго, отколкото е необходимо. Четвърто, всичко това не значи, че кризата е приключила. Не можем да изключим връщане назад, могат да възникнат нови опасности и Гърция е пример в това отношение. И накрая централните банки трябва да бъдат котва на стабилност и доверие а, и всеки а, опит да се премахне тази котва ще бъде стъпка, стъпка в грешна посока. Благодаря. Благодаря. Както видяхте, комисарят също бе отзован. По традиция това заседание се провежда заедно с ЕКОФИН, за да може да осигурим присъствието на министри и други, които се намират в Брюксел, но в резултат на това някои от тях трябва да си тръгнат по-рано. Така или иначе, ние продължаваме нашата дискусия, тъй като е много ценно да чуем какво мислиме тук в залата. Ще приканя господин Старк да даде отговор на въпросите, които ще му бъдат пряко зададени. Господин Санофер е също тук. Предполагам, че и той ще се включи с отговори по въпроси, които представляват интерес за него. Все още записвам желаящите за изказване. Мога да ви кажа, кои съм записала до момента от националните парламенти. Dapovsky. You'll have to forgive me, my pronunciation. Моля да ме извините, че няма да произнеса правилно имената ви. The, from Italy, uh, Mr. Angelo Ferrugia from Malta. От Малта. Uh, Mrs. Karina Persone Peterson from Latvia. Латвийския представител. European Parliament, I've got... От Европарламента. Гало, Филип Ламбъртс, Голд, Секлуна и Ади Подимарта. Ако има и други желаящи, моля да сигнализират. Има колеги, които минават е, в залата, за да видят кой иска да се изкаже. И сега първо сенаторът от Полша. Uh, oh. Моля, заповядайте. Госпожо председател, дами и господа, в последната криза може да се каже, че Польша се справи добре с тази криза. Ние сме единствената страна в Европа, в която имаше растеж, економически растеж през 2009 година. Въпреки, че това беше един по-малък растеж а, в сравнение с 2008 година. Този успех се дължеше на определени мерки, които ние предприехме, а именно повишаване на гаранциите, повишаване на спестяванията в държавния бюджет, подкрепа на възвръщаемостта от е, жилищни кредити, подкрепа за кредитни линии за малки и средни предприятия, данъчни облегчения, контрол на енергийните цени, по-добра гъвкавост при назначаването и създаване на работни места. Е, мога да кажа, че това, беше вси, това бяха всичко е, мерки, които бяха добре приети както от работодателите, така и от работонаемателите. Видяхме положителни резултати и факти, е, че полската економика е доста стабилна. Всъщност, Европа сама си е виновна за е, по-слабата економика в сравнение с економиката на Штатите, Япония и Китай. Една, първата причина е голямата бюрокрация. Втората причина е нарочното специалното намаляване на въглеродните емисии. Това виждаме в Польша, чиято економика се основава на, на фосилни горива. Ако нашите продукти трябва да се утвърдят на пазара, то това е голямо натоварване. Още не е ясно дали а, въглеродните емисии имат влияние върху затоплянето на климата. Тази зима това не беше. Не, не видяхме потвърждение в тази зима. В един, в, един полск, в една полска електроцентрала въведохме метода на търговия с емисии. Е, въглеродните емисии се напомпват в земята, което води до намаляване на мощността до 25%. Тоест ние трябва да горим много повече въглеща и да използваме много повече енергия, за да улавяме въглеродните емисии под земята. Не мисля, че това е економично и не мисля, че това е очакваният резултат. Освен това, жителите са загрижени, защото не е ясно какво ще е последствието за околната среда. Трябва да вземем предвид и горските площи, когато говорим за въглеродните емисии. И освен това, искам да се спра на е, производството на храни. Имаме много е, земя, оставена под тугър, просто защото вече не се не е лукративно да се, да се произвеждат селскостопански продукти в Полша. Ние говорим много за екология, за околна среда, за здравословни храни. Благодаря. Това бе по-скоро обзор на положението в Польша, а не въпрос към някой на президиума. ще ви приканя да бъдете кратки във въпросите, които задавате, но тъй като това бе по-скоро изказване, не е въпрос, няма проблеми, че бе по-дълго. Сега господин Балдараси от Италия. Благодаря, госпожо председател. Ще премина на италиански, тъй като искам да насърчавам заетостта сред италианците. Una questione particolare. Io credo che... Благодаря. Имам един въпрос. Смятам, че за възстановяване на економиката, стратегията 2020, необходимо е да се види каква, какви бяха причините за кризата, в която се намираме в момента. И какви са характеристиките на това възстановяване. Как... Ако не разберем причините, то още преди 2020 година ще преживеем още една нова криза. Така че причината за настоящата криза е от една страна дисбаланса на световната економика. Е, американците изразходват много природни ресурси, китайците са много пестеливи, защото те се страхуват много от инфлацията. И когато се е, концентрира човек върху инфлацията, то тогава не взема предвид някои много важни неща. Например, преди кризата Европа имаше една трета растеж, е, сравнена с това, което имаше в Штатите. Това беше първия първата причина. Втората причина беше, че нямаше регулации на финансовия пазар, което доведе до пукането на финансовия балон. Третата причина беше, че нямаше адаптиране на ръководството на едно разумно финансово ръководство на старото Г8 но света се променя и трябва нова форма на ръководство. Всъщност, това са трите причини за кризата. И трябва да ги вземем предвид, когато говорим за възстановяването. Американците потребяват все още прекалено много ресурси, все още китайците пестят и все още ние не знаем как, да, как ще изглежда и как да изглежда едно добро финансово ръководство. Света се намира в една много специална ситуация. Три големи области Съединените щати, Европа и Япония смятат, че могат да преодолеят кризата, като използват експортно ориентирания модел. Тоест, това са региони, които отговарят за 80% от БИП в света. Ако всеки от тези региони се съсредоточи върху износа, то тогава се задава въпроса кой ще купува всички тези изделия, които ще се изнесат, изнасят. Как ще се възстанови баланса на световната економика? И сега а, моят въпрос, тази теорема на невъзможността на световната економика крие крие сравнението с Снежанка потънала в сън. Имам предвид Европейския съюз. Той трябва да се събуди. На нас не трябва един нов Г8, но Китай, Индия, Япония, Русия, Бразилия трябва също да се включат в тази група. Това означава, че Европа трябва да има единна позиция за щатите или Евро, Европейския съюз няма да бъде представен в рамките на тази нова група. Тези актьори на това ново управление трябва да проведат реформите на новото финансово управление – Световната търговска организация също трябва да бъде реорганизирана и преструктурирана. Китай не може просто така да продължава свободно да се разхожда и световната економика, тук трябва да има обвързване с долара. И на този фон може да се каже, че ние имаме нужда от стратегическа рамка за макроекономическа политика, а структурни, структурните реформи, за които се говореше преди малко, това за всичко хубави слова. Е, човек може да застане зад тях, е, едно строго финансово управление и надзор за създаване на нови работни места. Това са хубави неща, но ако няма една референтна рамка, всичко Е, всички тези красиви цели няма да могат да бъдат постигнати. Няма да може да бъде постигнато едно устойчиво развитие. На Европа е нужен един нов Мастрих 2. Намаляване на дефицита и инвестиции в технологиите и иновациите. Това вече се каза освен това, нов статут на Европейската централна банка е необходим. Тоест банката да не ограничава само инфла... и, и, инфлацията, а и да се вземат предвид колатералните ефекти, а, когато еврото се оценя прекалено, оценява прекалено много. Тоест трябват два стълба в политиката повече строгост по отношение на излишъците, на текущите баланси и възможността да се инвестира в производството. Така че, а всъщност за какво говорим на нашите заседания, когато обсъждаме различни стратегии за излизане на, на кризата до 2020 година? каква роля може да играе Европа в една нова криза, за да се избегне една такава хипотеза за невъзможността на економиките и какъв може да бъде един нов економически ред? Благодаря. Засичам времето, защото си мисля, че се падат по около 3 минути за изказване, иначе другите колеги ще ви нъргат с нож в гърба по време на вечерята тази вечер. И така, мисля, че това беше по-скоро изказване, общ поглед върху стратегията за изход от кризата. Ние ще разгледаме някои от по-глобалните измерения на въпросите утре. Сега ще дам думата на господин Йозе Мануел, първи заместник председател на парламента. Благодаря, тъй като Господин Стак и господин Писани са още на президиума. Искам да задам въпрос. Какво мисли господин Старк за Европейският е, валутен фонд, за който се говори в момента? Втори въпрос. Стратегията за 2020 включва следния текст. Като се има предвид отговорността на финансовият сектор за кризата, хубаво би било да се помисли за ред е, и механизъм, с който финансовият е, сектор да даде своят принос за продоляването на кризата. Парламентът предложи подобен механизъм, за да може да се реализира стратегията за 2020 година. Бях шокиран, че по време на тройката съветът каза, че е против тази идея а всъщност на следващия ден съветът подкрепа стратегията за 2020 година. Можете ли да ми кажете нещо по този въпрос към господин Писани? Един съвсем кратък въпрос. В Страсбург Испанското председателство спомена за санкции при, финансово, при лошо финансово управление. В 2020 година се предвиждат само някои по-общи възможности за еврозоната. Няма нищо ново. И така, каква добавена стойност може да предаде Испанското председателство към тези членове? Мисля, че се нуждаем от някои по-новаторски идеи. Има подобни предложения в датския документ, италианския документ. Благодаря. Ще набера още въпроси. Господин Анджело Феружи от Малта. Благодаря, госпожо председател. Внимателно изслушах експозетата днес след обед за Европейската стратегия за растеж и заетост до 2020 година. Искам да подчертая, че Малта в качеството си на най-малката економика след близо 25 години управление има много лошо образование. Много голяма е процентът на неграмотните и на отпадащите от е, образователната система. Това ще попречи на економическият растеж. Нашето БВП е 7,7 на 100 от средната стойност на Европейския съюз. Това пак е по-лошо. Бедността расте в Малта. 20 на 100 от населението е под е, линията на бедността. Ще спомена една от причините за бедността. Увеличението на таксите за вода и електричество наскоро, които са сред най-високите в Съюза. Според Евростат, при нас бе отбелязано най-голямото увеличение на тези такси от всички държави членки. Относителната бедност се измерва чрез процента на лицата, които са под средния доход. 21 на 100 от децата в Малта са изложени на бедност. Безработицата в Малта бележи стабилен ръст 7,5 на 100, който е много висок процент за една малка економика. Приемните нива са 4,55 на 100. Това е въпросът ми. Смятате ли, че трябва да има специална стратегия за растежа работните места в малките държави, като Малка, Малта, където спецификата изисква различен подход от този, който се предлага спрямо големите държави членки? Благодаря. Само искам да ви предупредя да говорите по-бавно, тъй като ще улесните работата на преводачите. Има много желаящи за изказване, затова ще продължим с въпросите, преди да дам думата на експертите от президиума. Госпожа Карина Питерсон от Латвия. Благодаря. Искам да задам един въпрос, но преди това, госпожа председател, уважаеми колеги, бих искала да кажа, колко съм благодарна на Европейската комисия и на Европейският парламент за подкрепата, която бе оказана на Латвия в едно извънредно критично економическо положение. Можем да кажем, че днес положението ни е 20% спад на БВП, 20% безработица и 30% намаляване на заплатите в публичния сектор. Има също така и 30% на намаляване на търговията на дребно. Добре е обаче, че кризата в Европа, пък и в Латвия, не ни а, принуди да променим дългосрочните си планове. В Латвия сме постигнали стабилизиране на финансовата система и време е да започнем да обмисляме различна стратегия за економическо развитие. Обсъдихме документа на Европейската комисия относно стратегията, обсъдихме го с социалните партньори, с, нашото, с правителството и стигнахме до споразумение, че имаме следните национални приоритети – макроекономическа стабилност, подобряване на бизнес средата, растеж възоснова на знанията, но същевременно с така оздравяване на пазара на труда. Наред с това, освен социалната кохезия, економическата кохезия е също много важна – това значи, че трябва да се окаже специална помощ на земеделските райони, за да се повиши тяхната производителност и да бъдат те модернизирани. В Европейския съюз трябва да започнем да мислим за създаване на еднакви условия на всички селско-стопански производители. Иначе се дава предимства на онези, които получават повече преки субсидии. особено в, в страните членки, които изостават назад, на този въпрос трябва да се обърне специално внимание. Необходимо е да се укрепи ролята на политиката на сближаване на различните региони на Европейския съюз, за да се подпомогнат най-бедните и най-слабо развитите райони. По този начин ще може да постигнем нашите главни цели създаване на устойчива социална пазарна економика. Става дума за цели, които са и количествени, и качествени по своя характер. Необходим ни е също така балансиран растеж. Количествените цели на нашата стратегия изглеждат прекалено бързо четете, казва председателката, хората не могат да превеждат. А просто съкратете това, което искате да прочетете. Целите трябва да се приспособят а, а, така, че да бъдат изпълними. Трябва да бъдем по-реалистични в количествените цели, което страните си поставят. Тези цели трябва да отговарят на специфичното положение на различните страни. По-голямо внимание трябва да се отделя на малките и средни предприятия. В това отношение така наречения Small Business Act е много важен. От съобщението на комисията не е ясно как ще бъдат свързани приоритетите на стратегията за 2020, свързана с структурните фондове и бюджета на Европейския съюз. Каква част от бюджета ще бъде отделена за изпълнението на тази стратегия? И накрая някои препоръки. Вярваме, че стратегията на Европейския съюз трябва да се опира на финансиране от различни източници, не само на бюджета на Европейския съюз. Говорите вече близо 6 минути, казва председателката, а имаме още много желаящи за изказване. Предлагам, продължава а, госпожата от Латвия, да оценим положението, да насочим вниманието си към борба с бедността, да се опитаме да приложим 6 инициативи, за да може да преодолеем проблема с бедността. Искаме да пожелаем успех е, на усилията да се координират а, е, стратегиите на страните на членки в Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Разбирам, казва председателката, разбирам, че е трудно да се каже много в малко време, но искам да ви помогна, да ви помоля да се придържате към е, ограничението във времето. Сега ще дам думата на господин Филип Ламберт. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък. Първо, искам да кажа, че съжалявам, че съветът и комисията напуснаха тази среща. Това не е признак на уважение към представителите на националните пар, пар, парламенти, които идват рядко тук. Сега ще кажа няколко думи. Е, исках да кажа нещо по отношение на стратегия, но тъй като комисаря си тръгна, няма да го кажа. Първо, необходимо ни увеличаване на производителността. За коя производителност става дума? Производителността на труда ако е това, ако искаме економиката да расте, необходимо е физически економиката да расте дори по-бързо от производителността на труда. Това очевидно не може да бъде устойчива, устойчив подход. Мисля, че тук има една дупка в предлаганата формула. Второ, балансираните бюджети. Разбира се, необходима ни е здра, добра фискална поли, данъчна политика. Обаче а, говори се много за консолидиране по отношение на разходите и малко чувам за приходната страна на бюджета. Какво да направим с нашите данъчни системи, за да може правителствата да дават услугите, които се очакват от тях, включително да изпълнят целите на стратегията до 2020. Тоест, какво трябва да променим в нашите данъчни системи, за да постигнем по-висок е, ниво на равенство, по-голяма ефективност и държавата да получава постъпленията, които са и необходими. Трето, дисбалансът. Чуваме е, доста много е, изказвания по отношение на тези дисбаланси. Има един дисбаланс обаче, който на който трябва да обърнем внимание. Бедността. Имаме 16% бедни от европейското население. И това е в така наречени на развити економики. Нещо, което ние смятаме, че не, не може да продължава. Дали това е резултат от модела, който сме избрали, или е, някак, или е основна причина. Ако това е основна причина, за кризата, в такъв случай трябва да помогнем на тези хора не само по а, алтруистични причини, а и за да помогнем сами на себе си. Тоест трябва да подходим към въпроса на бедността по по-различен начин. Благодаря. Сега ще дам думата на а, господата а, а, Старк. А, и а, а, господин Писани. Може би вие ще искате да кажете първо нещо, преди да дам думата на господин Старк. Както решите, госпожо председател, казва господин Писани. Просто искам да кажа, че се радвам, че съм тук днес. Радвам се на възможността да обсъдим тези въпроси заедно с вас. Преди всичко да се опитам да отговоря на въпроса ви за санкциите и възможността да се използва някаква форма на санкциониране, за да постигнем целите на стратегията 2020. Какво мисля за санкциите? Както установихме от действието на пакта за стабилност и растеж, трудно е да се прилагат санкции към страните. Причината е, че можем да прилагаме санкции, само ако може да се демонстрира, че поведението на една или друга страна има отрицателни последици не само за нея самата, но и за нейните партньори. Примерно, вреди на жизнеспособността на Европейския съюз, на неговата валута и така нататък. Това е единствената а, причина, оправдат, която би оправдала прилагането на санкциите. Иначе, не може да се смята в международен план, че трябва да се прилагат някакви санкции към страните. Затова ми се иска да кажа, че това е нещо, което трябва добре да се разбира. Каквито и да са правните рамки, става въпрос как се нещата по същество. Колкото до новите а, рамките на новата политика, как, които се обсъждат във връзка с стратегията 2020, въпросът за приспособяването а, в а, еврозоната, мисля, че най-напред трябва да изясним за какви рамки става дума. Имаме правни основания, които не дават не ни дават право да прилагаме санкции, можем само да правим препоръки. Препоръките не трябва да трябва да бъдат такива, че когато се обърне внимание на, едно, на една държава, че а, нейните действия създават опасност за нейните партньори, тези препоръки могат да бъдат, да бъдат изпълнени или не. Значи трябва преди всичко да изясним какви са изискванията и какво да направим, когато някоя страна членка създава проблеми и застрашава стабилността на Съюза. Е, изслушах изказването на депутатката от Латвия. Бюджета на Европейския съюз, който може да се използва за постигане на определени е, цели в стратегията на 2020 година. Е, той може да се използва, разбира се. Това беше обсъждано в рамките на Лисабонската стратегия. Не е отпаднало до сега и би било още по-уместно сега. По въпроса за производителността и растежа и въпроса дали повишаването на производителността е основа за устойчив растеж. Не е въпроса а, каква е производителността. Производителността е мяра за ефективността. Ако сте ефективен, а, въпросът е, е какво произвеждате. Устойчивостта е много повече свързана с това, което произвеждате, като стоки е, и услуги, от които се нуждае економиката. А не е толкова свързана тази устойчивост с нивото на производителност. Едно искам само да попитам – Става дума за производителност на труда и производителност на ресурсите. Мисля, че второто е по-желателно сега. Съгласен с вас, че производителността на труда не взима под внимание примерно колко капитал е, лоемка или колко ресурс лоемка е дадена дейност. И разбира се, ако производството и производителността е свързана с отрицателни, други отрицателни ефекти, това трябва да се вземе предвид. Господин Старк. Thank you. Thank you very much for the question. Благодаря за въпросите, отправени към мен. Опонсявам се, че въпросите, които бяха отправени към мен, са повече от въпросите, на които мога да отговоря, като си има предвид поделянето на отговорности между председателството, комисията и ЕЦБ. Така, когато отговаря, моля да имате пред това, което казах. Първо, относно макроекономическата рамка и полуките, които можем да извлечем от последната криза – след кризата от 300 години на миналият век и какъв е приносът на Европа за международният диалог, за организиране на световната економика, управлението и в бъдеще. Мисля, че принципно разполагаме с стратегия, която би трябвало да даде добри резултати. И като цяло мисля, че дава добри резултати. Имаме средносрочно ориентиране на макроекономическата и фискална политика. Имаме възможности за дискреционни мярки по преценка. ако има излишък, но това не е така, защото изходните позиции в много държави не бяха толкова добри. Имаме също така и възможност за ориентиране на монетарната политика. И така това е един подход, който определено може да даде резултати. Знаем, че кризата не започна в Европа, другаде. Обаче ние бяхме засегнати и то сериозно от нея. Относно разработването на глобална стратегия за ограничаването или избягването на риска от подобни кризи в бъдеще, една от предпоставките е да имаме средносрочно ориентирана макроекономическа политика, да не реагираме на краткосрочните промени в економическите резултати. Това е много важен въпрос. Между другото, за мен, а и за Европейската Централна банка, Ценовата стабилност и ниската инфлация са предпоставка за устойчивият растеж. Искаме да се подобри устойчивостта и балансираността на растежа в глобален план. Относно Европейският е, валутен фонд, председателят на Централната банка направи публично изявление, аз също по тази идея. Аз лично е, коментирах само един елемент в момент, в който не знае какви елементи съдържа фонда, предложен от е, германския председател. Има много елементи от този форум, които изискват е, внимателно разглеждане. Става въпрос за наблюдение, за санкции и предоставянето на финансова подкрепа като крайна мярка, но също времено в предложението има и други елементи, като неизпълнение на задълженията от страна на държавата и позволяване на отегляне от Европейския съюз. Това са прекалено широкомащабни мерки, трябва да бъдат поставени в контекст. Както казах, има много елементи, които трябва да се разгледат по-подробно. Това въжи и за въпроса, който вече бе повдигнат. Дали това ще наложи и преработване на договора. Относно стратегията за 2020, както вече бе казано, важно е да се повиши производителността. Но какво означава производителността? Стратегията е ориентирана към производството и резултатите, т.е. интересувани крайният резултат от економическия процес. По отношение на производителността, производително на труда и на ресурсите са еднакво важни. Както вече бе казано, въпросът по-скоро опира до това как да измерваме ефективността на економиката. И така, ние трябва да следим резултатите от економическият процес. И по мое лично мнение това не може да е самоцел, По въпроса за бюджета, голяма разходна част, малка приходна част. За мен това е важен въпрос. По въпроса от какви постъпления се нуждае държавата, за да изпълнява всичките си задачи, мисля, че първо трябва да помислим какви са тези задачи, какво правят всички държави – какво се прави в публичния сектор. Дефицита в много държави е около 7-10 на 100. И що се отнася до изходния пункт дълг БВП, съотношението е около 90 на 100, така че няма как да се намалят разходите, според мен. Нуждаем се от балансиран подход и от двете страни, приходна и разходна част. Но по отношение на приходната част трябва да се зададем въпросът, който вече бе зададен. Откъде ще се дойде ръста на потреблението? В много случаи в Европа се увелича значително косвеното данъчно облагане през изминалите години. Наистина значително. И по този начин държавите намалиха покупателната способност на домакинствата. И така, да, трябва да помислиме и за разходната и приходната част, но не можем положението в момента да не служи за изходна точка и да не променяме задачите на държавите. Мисля, че трябва да разгледаме и да анализираме задачите, които изпълняват в момента правителствата. Относно санкциите в тази връзка, наистина те не са дали резултати до момента. Те претърпяха провал, особено през 2003 В резултат на това пакта за стабилност и растеж е, бе променен. за да подобрим фискалните правила от една страна и да наложиме тяхното спазване, се нуждаем от нова процедура. Нова процедура не е по линия на променяне на договора, а добиване на по-ясна представа че не трябва да се налагат санкции върху прегрешилите. Трябва да помислим по-внимателно какво може да се промени. по линия на фискалната уредба. Нещо, с което можем да се гордеем и в момента – Международните институции хвалят Европейският съюз и еврозоната за фискалната уредба, с която разполагат, защото тя позволява съгласувано излизане от стимулите, които се дават в Европейският съюз в момента или в еврозоната. Благодаря. Right. Uh, uh... Благодаря. Искам да ви предупредя, че господин Старк не предупреди, че трябва да си да тръгне, да си тръгне в, в 5 часа. Но и в негово отсъствие ние може да продължим дискусията. Следващият записан за изказване е господин Кесерес от Гърция. Димитрио си имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Е, както и господин комисарят каза, Алирен, <clears throat> Гърция е взела, предприела много строги мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Но вие знаете, че спекулантите не бездействат. И това е нещо, което въжи не само за Гърция, а въже за цялата еврозона. Е, това е атака срещу еврото. Моят въпрос е, взели ли сте решение по отношение на механизмите, които са необходими за борба с спекулантите и за украпване на еврозоната, не само в момента, а и в бъдеще? Т.е. как може да се защити еврозоната в бъдеще? На второ място – Факт е, че изхода от кризата не е еднакъв за всички държави членки. Погледнали ли сте реалистично на критериите, страна по страна, за излизане от кризата? Каква програма за стабилност е подходяща за всяка от държавите членки? И освен това, Смятате ли, че в, по време на криза трябва да бъдат забранени определени финансови продукти, като например облигации и кредитни слопове. Вследствие на кризата имаме нарастване на безработицата. Смятате ли, че за поощряване на растежа е необходима увеличена заетост и защита на съществуващите работни места? И ако да, как може да опосредстваме това? Как може да свържим а, растежа с запазването на работните места? Господин Старк, искате ли да отговорите а, на въпроса за, за спекулациите и за а, слоповете. Искам да потвърда, че за 2010 година гръцкото правителство е приело а, необходимата програма. Сега става дума за изпълнение на планираните мерки. Но управителният съвет на Европейската централна банка одобри тези мерки, но ние знаем, както и гръцкият парламент добре знае, че това е само началото и както аз казах, в някои страни процесът на консолидация ще трае много години. За да може да се намали бюджетният дефицит и отношението БВП към държавен дълг. Сега този въпрос, въпроса за спекулацията, за спекулантите, се обсъжда в международен план. И същото се отнася и за използването на слопове за кредитен дълг. Обмисляме какво може да се направи. Дали да бъде забранено използването на тези а, инструменти за слопове на кредитен риск. Във всеки случай Ясно е, че е необходима по-голяма прозрачност и подобряване на пазарната инфраструктура. Я не знам дали може всичко да се, за всичко да се обвиняват спекулантите. Съществува е, спекулации, но е много трудно да се квантифицира, да се сложи количествена мяра на влиянието на тази спекулации. Това, което може да направим най-доброто за борба с спекула, спекулата, е, е да се върнем към здравословна финансова политика и именно това прави гръцкото правителство. Благодаря. Сега в полза на депутата от Гърция искам да кажа, че тази сутрин обсъждахме въпроса на деривативите и че Европейския институт ще приеме законодателство. Сутринта тук беше председателя на комисията за комисията за стокови фьючерси в САЩ и с него обсъдихме въпроса за тези слопове на кредитен риск, защото разбира се, от една страна има хора, които са заинтересувани от това колко добре се развива една економика, това е част от тяхното хеджиране, но работата по тези въпроси продължава и мисля, че ще е, има какво да чуете и в бъдеще по тази тема. Комисията по економическите и парични въпроси също подготвя доклад, който ще представи преди комисията да представи своите е, препоръки. Съжалявам, че се намесвам по този въпрос, но казах, че обсъдахме този въпрос, тези проблеми тази сутрин. Сега от записаните за изказване е доктор Герхард Шик от Германия. Благодаря. Аз мисля, ако погледнем стратегията ЕО 2020, трябва да си зададем въпроса как вървим все в една и съща посока, въпреки че до момента пътя предложи доста предизвикателства. Трябва да излезем от затворената улица преди да дадем газ. Мисля, че трябва да си помислим по какъв начин и, и, и защо последната стратегия за растеж се оказа неподходяща. Ние имахме един модел, който се базираше на дълговете и това оказа влияние върху държавите членки. А, това въжи, интересното е, че това въжи и за страни, които имаха свръх износ. Ако вземем Германия, например, една трета от нашите излишъци в износа се означават с съкръщението PIX И e брутния вътрешен продукт на Германия без този пикс би бил доста по-нисък. Може би трябва да тръгнем към един друг модел на економическо развитие. В Германия имаме един закон за външно-политическия баланс, външно-търговския баланс – мисля, че е разумно вместо да инвестираме в банките, да инвестираме в иновации и в изследвания, мисля, че текстовете, които обсъждаме, не са достатъчно амбициозни и не допринасят до едно истинско трансформиране на економическия модел. Това от една страна. На второ място. Това, което каза представителката на съвета по отношение на доброто ръководство, е нещо наистина много важно, защото може би инструментите за постигане на целите на стратегията не бяха подходящи. И на трето място – трябва да си помислим дали различните структури и механизми, които имаме, водят до една единна последователна политика. Имаме сега този Европейски валутен фонд. Дали ще ни поведе по правилния път? Дали отговаря на политико-економическите насоки? Много държави са критикували за това, че не пестят достатъчно. Това се отнася не само до Гърция, а и за други държави. Може би трябва да помислим за целеполагането и начина по който го правим. Um, uh, Благодаря, Спен Гигъл. Моят колега Герт каза вече част от това, което имах намерение да кажа, така че ще бъда съвсем кратък. Меко казано, малко съм очуден от липсата на европейски дух и европейски ценности, които установявам тук. Ако прочета днес заключенията на съвета, прочетах заключенията на съвета за стратегията 2020 и там не се дори споменава Европейският парламент. Макар, че съгласно по, съгласно член 121, параграф 6, ролята на Европейския съюз, на Европейския парламент е много голяма. Второ, мисля, че ако погледнем пак договора и основните цели на Европейския съюз и ги и с стратегията за 2020 година, ще установим голяма разлика. Има много голямо предимство, ще има ограничаването, намаляването на неравнопоставеността. Необходима е солидарност и устойчиво развитие. Но стратегията така както тя ни бе представена и ако погледнем показателите, които се предлагат, устойчивостта се използва предимно като едно прилагателно, без да се отчитат истинските нужди на планетата. 20% намаляване на CO2 не е достатъчно, за да може да ограничим измененията в климата. И ако не вземем предвид необходимостта от ресурсова ефективност, всичко това, което, за което говорим, прилича на това, за което говорим преди 10 на години, когато се обмисляше Лисабонската стратегия. В такъв случай ще влезем в една задънена улица, ще се увеличава цената на е, суровините, и ще се навреди на климата. Тоест, тази стратегия има своите ограничителни условия, нещо, което е, говорилите пред нас не споменаха. Това не е изобщо в духа на солидарност и не отговаря на европейските ценности. И последното, което искам да спомена в, в тази връзка е следното. Кой ще трябва да понесе разходите по приспособяването поради съществуващите много сериозни дисбаланси? Доколкото разбираме международ, от международна економика и доколкото познавам ценностите на Европейския съюз, които включват солидарност, не може тези разходи да поемат само страните, които имат дефицит. Господин Рен го каза много ясно. Страните, които имат дефицит, ще трябва да понесат тези разходи, а ние, които имат излишъци, няма да плащат нищо но как, за да цитирам госпожа Лагар, трябва да кажа, за танго са необходими двама. Иначе Европейския съюз ще изпадне в доста е, дълбока криза. Е, защото тежестите, които възнамеряват някои да възложат на страните, които имат дефицит, няма да бъдат е, да могат да бъдат понесени съществува опасност от разцепване, а, от възпрепятстване на процеса на интеграция. Значи трябва да прилагаме европейските ценности и правила така, как те са заложени в договора. А, може би сега трябва пак да помоля господин а, Страк, Старк. Виждам, че той вече наистина трябва да си тръгне, но ще му дам още един път думата. По двете последни забележки и въпроси. Първо, според мен Лисабонската стратегия не е претърпяла неуспех. След средносрочният преглед, след 5 години, целите станаха по-насочени и мисля, че имаме резултати от Лисабонската стратегия, но кризата ги унищожи. Това е което можем да кажем, наистина. Кризата ги унищожи т.е. резултатите от Лисабон, между другото, не бяха устойчив растеж. А сега с стратегията за 2020 година и акцентирането върху по-малък набор от цели, а не голям набор от цели, имаме нови важни промени – не смятам като господин Шик, че сме стигнали до задънена улица в економиката. Относно вътрешния дисбаланс в еврозоната, да, има страни с излишък и с дефицит, но вие твърдите, че тези, които имат най-високо ниво на дълга, са причина и за по-високият растеж в страните с излишък. Вижте, според мен някои държави членки на еврозоната, също и това може да се каже и в глобален план за някои развити економики, дълго време страните са надскачали средствата, с които разподлагат. Ако вземем един конкретен случай в еврозоната, среден БВП за година 4 на 100, който очевидно е над растежа в еврозоната, е, времено рязкото увеличение на заплатите в е, частния и в държавния сектор, което е повече от е, ползите от производителността. Всичко това доведе до по-малка конкурентоспособност на тези економики. И така, какъв е показателят? средната стойност на постигнатото в страните с излишък и дефицит, каква стратегия трябва да преследваме? Целта е да не омалуважаваме това, което е постигнато в тези държави, които са извършили корекции и приспособления. И според мен цената на това приспособление, както каза комисарят, трябва да се поеме повече от страните в дефицит. Защото ако не се променят политиката, ще стигнат до задънена улица. Трябва да извършат корекции. След експлозията има удар. Има необходимост от промяна в политическия подход. Това правят тези държави в момента, това направи Ирландия, прави го и в момента. И трябва да кажа, че в Ирландия се взеха много смели решения. Същото въжи и в момента за Гърция. Според мен, приспособлението и корекциите трябва да се вършат главно от страните с дефицит. Що се отнася до моделът на растеж от миналото и за в бъдеще, според мен трябва да се направи ясно разграничение дали този модел е основан на пазара или на политиката. Това е много важно. Ако то е обословен от политиката, трябва да имаме една стратегия ориентирана към износа, тъй като износа води до по-голям растеж. Или дали всичко това се дължи на децентрализация на процеса? Добре, ако има децентрализация, вие се съревновавате с другите държави глобално, но тогава трябва да направим друга преценка и ще имаме и други резултати. Благодаря. Господин Писани? Искате ли да отговорите набързо? По същите въпроси, защото са много важни според мен. Трябва да се дадем сметка, че не разполагаме с рамката да решаваме по въпрос, свързани с платежния баланс. Това е проблем различен от този с баланс, с бюджета. За бюджета човек може да каже, че излишъка е по-хубав от дефицита. За текущата сметка става въпрос за спестявания, които преминават от един район в Съюза в друг. Много трудно е да кажем категорично дали това е хубаво или лошо. Спестяванията, които текат от богатите страни към новите държави членки, с добра тенденция. Това определено е по-добре, отколкото спестяванията да отидат към Китай или САЩ. Ние искаме спестяванията да се насочат от богатите към бедните страни. Именно това е развитието и сближаването между страните. Но този въпрос е коренно различен от въпроса за фискалния дефицит. Това е въпрос, който е много малко свързан с нашия традиционен начин на мислене за политическите цели. Имаше едно становище, според което ако се реши проблема с фискалния дефицит, ако няма свръх дефицит, всички останали източници на нестабилност ще бъдат е, премахнати. Кризата показва, че това не е така. Причините за нестабилността не се дължат единствено на проблеми, фискални проблеми. Те се дължат на фискални проблеми, както и в Гърция, но причините са и други. Вижте да речем положението в е, Испания. И така трябва да извлечем своите полуки и да измениме политическата рамка съответно. Това е домашната работа, която не предстои през идните години. А сега по-конкретно, по въпроса, че за танго трябва двама и че страните с дефицит могат да се обърнат към Германия да кажат защо имате излишък и това е другата страна на монетата. Страните с дефицит в момента извършват спонтанни приспособления и корекции – но проблемът на този процес е, че то е до ослабване на търсенето в Европа като цяло и с това може да се засегне растежа. в световната економика Европа най-малко бележи ръст на бележи ръст за разлика от САЩ и други райони на света. Казвате, че трябва да се направи нещо и с излишъка, както е в Германия. Излишъка е следствие от поведението на индивидите. Не можем да сравняваме германския и китайски излишък. При китайския излишък определено има проблеми, свързани с насочването към сектора за търговия с стоки, проблеми свързани с валутния курс, с конкуренцията, т.е. отчасти излишъка се дължи на тези проблеми. И тези проблеми трябва да се решат. При Германия обаче това не е така. Да, може да има някои проблеми, които разбира се трябва да се решат. В Германия няма голяма диференциация на заплащането, което води до излишъка. Предполагам, че и недостатъчното развитие на услугите са друг фактор. Но излишъкът и дефицита трябва да се разглеждат като признак за евентуален проблем. Сами по себе си те не са проблем. И това е именно голямата разлика с фискалния дефицит. И така трябва да изградиме подобна рамка и система. Както каза господин Рен, разполагаме с правните основания, трябва обаче да положим всичко и на интелектуална основа. Относно ЕС 2020, дали имаме резултати или не, т.е. дали Лисабон е, е дал резултати или не. Диагнозата на Лиспон, която бе дадена, се оказа до голяма степен точна. За изминалите 10 години имаше проблеми с заетостта и с иновациите. Това е частична, не пълна оценка, но тя всъщност е точка. Но имаше и някои липсващи елементи, например образованието – в Лисабон се поставяше определено голям акцент върху научно-развойната дейност, а не толкова върху човешкият капитал и образованието. Зелената економика в някои случаи бе засегната, в други не. Но така ли, че подходът спрямо нея не бе правилен. Има и други елементи, които все още липсват според мен. Финансите все още липсват от стратегията за растеж. Има един компромис, който трябва да се направи между финансовата стабилност и растежа и приноса на финансовата система към растежа. Този въпрос трябва да добие по-значим характер в дискусията. Също публичните финанси. Те се превръщат в централен въпрос сега, а бяха оставени на заден план преди. Корекциите с такива безпредседентни мащаби трябва да се извършват в почти всички държави и това повдига именно въпроса за ролята на публичните финанси за растежа. Тук не трябва да из, из, избираме между намаляването на разходите и увеличаването на данъци. Трябва да видим кои данъци се увеличат, кои разходи да се намалят. Но не можем да разчитаме на растеж с лоша фискална политика. Въпросът е, че трябва как, въпросът е как да се върнем към устойчивост на економиката, да намалим дефицита, а не, че трябва да направим това. Статистиката и информацията, която предоставят е, държавите членки, не са достатъчно добър, добро средство. Проблемът с е, Лисабонската стратегия не е решен в новата стратегия – има подобрение по тая линия, но то не е достатъчно. Благодаря. Все още имаме 10 души записани за изказване. И аз ще дам предимство на членовете от националните парламенти, депутатите от националните парламенти, ще дам възможност те да се изкажат първи, след това ще дам думата на членовете на Комисията по економически и парични въпроси. Но моля бъдете кратки, господа Антел Мари. Финландия подкрепя стратегията на Европейския съюз за 2020 година, но се безпокоим, че тази стратегия може да не успее освен ако не се определят много ясни жалони, по които да измерваме своя напредък и не се приемат санкции към страните, които не изпълняват поетите ангажименти. Производителността ще бъде по-важна от когато и да било преди. Ще са ни нужни изме, измерими, ще се нужди критерии да измерваме как расте производителността. Защото това ще бъде много важно в нашата конкуренция, например, с Китай. Организирането на регулирането в целия свят също ще бъде много важно – Знаете какво става на борсите. Обаче не знаем какво става извън борсите. Не трябва ли да има регулиране на а, търговията, а, която не минава през борсите? Необходим ли е данък върху финансовите транзакции като начин за да принудим а, трейдерите също да допринасят за а, плащане на разходите. Благодаря. А, госпожо председател, искам най-напред да ви благодаря за организирането на тази среща. И от тук нататък ще продължа на финландски, който е официален език на Европейският съюз, както знаем. Съдбата на еврото е нещо, което ме интересува най-живо. За жалост, представителят на ЕЦБ напусна а, и не можахме да обсъдим идеята за създаване на Европейски валутен фонд. много от страните трябваше да се, членки трябваше да се обръщат към Международният валутен фонд. Интересно е да знаем дали в бъдеще ще има Европейски валутен фонд. Както всички знаем, докато има международни банки, американски банки в Европа, европейски банки във всички части на света, няма никакво значение дали ще уредим добре регулирането в Европейския съюз, ако в останалите страни пазарите не се регулират така както следва. Иначе ще има неприятни изненади. Неприятни изненади, които ще идват отвън. Ние в Финландия преживяхме това през 90-те години, когато трябваше сами да плащаме сметката за тези неприятни изненади, които дойдоха отвън. В заключение искам да спомена Копенхагенската среща. Аз присъствах там, когато не можа да се стигне, не успяха страните да стигнат до споразумение. В 12 часа президентът Саркози обяви, че ще има споразумение, но не се стигна до такова. Как ще сътрудничим от тук нататък с развиващите се страни? И освен това, БВП. Дали БВП е надежден показател за богатството на една страна. Или може би трябва също така да се разгледат и други показатели здравеопазване, спорт, култура и така нататък. По последното мога да ви кажа, че Европейският парламент е, им е, подготвя доклад, който се нарича брутния вътрешен продукт и отвън него. Доклад, който се обсъжда и в тази комисия. Сега ще дам думата на следващият записал се. Това е господин Гюнтер Штумфол от Австрия. Аз няма да задавам въпрос. Само бих помолил в бъдеще, госпожо председател, е, когато се събират депутати от цяла Европа, е, говорившите да останат до края на срещата. Мисля, че 2010 е, година ще бъде наистина ключова година. Ако не успеем да създадем политика за възстановяване на економиката, Европа ще се озове в една позиция на сандвич. От една страна ще има Азия, от друга страна ще имаме Штатите. Сега стратегията 2020. В много пасажи аз виждам отразена Лисабонската стратегия. Ние много лесно е, говорим за Лисабонската стратегия и казваме, че тя не успя да постигне целите си поради кризата. Но когато гледаме докладите от Business Europe, виждаме, че Бизнес Европа е доста по-критичен по отношение на развитието на, на Европейския съюз. Може би е, трябва да си извлечем полуки от провала на Лисабонската стратегия. Може би всички ние използвахме много добре риториката на реформата, на реформите. Много говорихме за реформите, но не ги но не прилагахме тези реформи. И не само общностните цели липсваха, но в новата стратегия трябва целите да бъдат измерени и трябва да бъдат контролирани санк, санкциите. Санкциите е трудно да бъдат въвеждани. По-добре е да не наказваме, а да предотвратяваме, защото аз се страхувам, че тази стратегия ще има съдбата на Лисабонската стратегия. Ако си поставим по-малък малко цели, но цели, които са реалистични, могат да бъдат изме, измервани и могат да бъдат контролирани, ще постъпим по-добре. Например, цел там, целите могат да бъдат консолидиране на бюджетите, контролиране на вътрешния пазар, контролирана емиграция. Това са някои от целите и ако те бъдат постигнати, аз ще бъда лично много доволен. Благодаря. Мисля, че малко по-дългичко говорихте. Господин Станчев от, от Австрия. Благодаря. Аз мога да подкрепя преждеговорившия в негови, неговото изложение, но бих искал и да задам няколко въпроси. При нас малките и средни предприятия имат голямо значение, защото за, за, заемат, дават две трети от работните места в Австрия. И това въжи не само за Австрия, и за цяла Европа. В кризата 2009 и 2010 година тези предприятия се справиха много добре и за това аз не мога да разбера защо не се правят именно а, правила именно за този вид предприятия. Има е, отчасти такива е, браншови правила, например за е, за търговията с резервни части за автомобили, за сервизите, за поправка на автомобили мисля, че именно малките и средни предприятия са тези, които най-много страдат от кризата. И за това искам да подчертая, че трябва повече да се, да се занимаваме с тях. Особено тези, които са от пътната промишленост. Господин Ботис от Румъния. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Като освен стратегиите и програмите, трябва да помислим и за цифрите, свързани с Лисабонската стратегия. Над 9% е безработицата в Европейския съюз, 23 милиона безработни. Заетостта не се увеличава в някои страни членки. Не бяха постигнати е, целите заложени в Лисабонската стратегия. Не навсякъде коректно се измерват показателите. Бих искал да спомена безработицата, тя достига 25% сред младите до 25 годишна възраст. Така че бих ми се искало да видя какви са целите на стратегията до 2020 по отношение на тази част от населението. Как ще намерим начини да интегрираме младите в пазара на труда? Особено като се има предвид, че населението в Европа застарява и на пазара на труда за младите има все по-малко шансове. Какво предвижда стратегията до 2020 година за младите до 35 годишна възраст? Okay, thank you very much. Um, I can now... Благодаря. Сега минавам към е, евродепутатите и разбира се, е, всеки може да отговори на повдигнатите въпроси. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че някои от моите колеги, включително депутати от националните парламенти, се отнасят все по-критично към някои клишета и лозунги, които издигаме, търсят да видят какво е, се крие за тях и убедително ли е то. Обсъждаме стратегията за излизане от кризата, стратегия за растеж и заетост. Дори е, двустранният подход, за който се говори, от една страна консолидация, от друга страна растеж, е, е нещо, което е неясно, защото не знаем как тези два стълба ще си взаимодействат. Не може да бъдем ентусиазирани по отношение на стратегията до 2020 година, след като само една дума е в ума ни. Четири буквена дума, която е думата дълг. Ние обсъждаме стратегии, тактики, инструменти, човешки ресурси и какво ли не, но разбираме, че има пробойна в нашия кораб и трябва да запушим тази пробойна преди да продължим състезанието напред. Значи времето, което ще използваме за ремонт, ще бъде време, което си струва да се отдели. Европейските граждани са загрижени, ума им е зает с сегашните проблеми, които са все още нерешени. Те трябва да бъдем много внимателни, когато предлагаме стратегията до 2020 година. Трябва да бъдем оптимисти, но трезви оптимисти. Благодаря. Благодаря. Аня Подимата няма Оли Шмите след нея. Благодаря, госпожо председател. Това е много добра възможност да обменим мнение не само с колегите от президиума, но и с другите колеги. Аз съм депутат от Швеция и либерал. Преди 20 години Европа бе разделена. Преди 15 години бе войната на Балканския полуостров. Не мислите ли, че сега сме по-добре? Поне според мен е положението е по-добро сега. През 30-те години на минали имаше сходна криза. Знаете каква беше тата от нея? Протекционизъм. Протекционизма обаче бе изключен до голяма степен от тази криза, така че не трябва да сме черногледи и да казваме, че всичко е невъзможно и няма какво да направим. Но не трябва да сме свръхоптимисти. оптимисти. Не трябва да сме нито свръх оптимисти, нито свръх песимисти. Песимизма добива по-големи измерения и мисля, че стига вече с песимизма. Имам една забележка към колегите от Гърция. Смятам, че всеки тук в залата ги подкрепя. Знаем, че това, което правите, е наистина нещо много трудно. Аз бях в сходна позиция в моята държава през 90-те години ликвените нива от 5% отидоха на над 2000 и след това кораба потъна. Имаше и други мерки, но така или иначе и при нас имаше спекуланти. Господин Джордж Сорос е, извършваше спекулации с шведската крона и с лирата Стерлинг и стана милиардер от това – И така, не обръщате кой знае колко внимание на спекулациите. Това е дума, която не се използва правилно, според мен. Желая ви късмет. Госпожо председател, имам въпрос към представители на Великобритания и Холандия. Аз съм от скандинавска държава и искам да чуя какво мислите. Смятате ли, че сделката, която се опитвате да постигнете с Исландия, iSafe е почтена. 350 хиляди граждани да поемат това, което са направили банкерите. Приемате ли го това? Няма ли какво друго да направите? Според мен това не е почтена постъпка от страна на Великобритания и Холандия. Аз мога да дам отговор на последния въпрос, но не знам дали някой друг от колегите от Великобритания и Холандия не иска да отговори на него. Няма желаящи. А, момент, има. От Холандия, ако не се лъжа. Да, казвам се Мирлес от Холандия. Аз също съм либерал. Ние сме уверени и убедени, че сме в правото си да искаме подобно споразумение с Исландия. So are we. Okay, and I spy Baroness Cohen. Баронеса Коен също иска думата. Напълно съм съгласен с колегата от Холандия. Ние трябва да платим на нашите собствени граждани и смятаме, че сме в правото си да получиме компенсация от Исландия. Okay, right. Um, I, I think myself I would say maybe there's a right to to be refunded, but I... И според мен имаме право да не се върнат uh, парите, може да се поработи върху една по-справедлива сделка, която, която според мен се прави. Господин Портас, искате ли да вземете думата отново? Ще ви помоля да бъдете кратък. След това ще дам думата на господин Писани за заключителни бележки. Господин Портас. Благодаря, госпожо председател. Ако аз бях от Исландия, и аз щях да питая съмнения дали трябва да се връщат парите на Холандия и Великобритания. Тоест да плащам за криза, за която гражданите на моята страна не носят отговорност. Сега ще се върна към проблема с големия дисбаланс в еврозоната. Според мен има проблем с еврото. По тая тема искам да говоря с господин Писание. Заради това не смятам, че може да се подкрепа една валута, която работи по един същ начин в страни с е, голям дефицит и в страни с голям излишък. Това положение е доста сложно. Страните с дефицит, за да запазят конкурентоспособността си, ще трябва да обесценят цената на производството. Обаче те не могат да използват валутен курс, с който да извършат тези девалвация. Сега вместо да девалвира валутата, девалвират разходите за производство, най-вече заплатите. Господин Старк греши, когато казва, че в редица държави има ръст на заплатите, който изпреварва производителността. Аз съм от Португалия. Производителността бе изпреварена единствено от кредитите. И така стигам до въпросите. Програмата за стабилност, която се прилага, е програма, с която се опитваме да излезем от кризата, обаче с нея на практика задълбочаваме рецесията. Единственото решение на кризата в еврозоната, според мен, е да помолим германците да купуват повече. Или да се увеличат заплатите, които доведат до нарастване на темповете на частното потребление. И на последно място, в еврозоната се нуждаем от координирана политика. За това спор няма. Но защо заради тази координация до 2013, а не 2014 или 2015, трябва да стигнем до 3% дефицит? Защо процентът е 3, а не да речеме 5 или 6? САЩ е 12 на 100 този дефицит. И защо другата цифра трябва да е 60, а не 90? Ако все пак говорим за един координиран подход към дълга. Накратко искам да взема отношение към някои от изказванията и да кажа защо толкова се притеснявам от дисбалансите, които съществуват в еврозоната, по-конкретно и в Европа като цяло. Според мен няма съмнение, че дефицитът е неустойчив и че нивото на дълга в много държави е стигнало позиция, при която повече не може да се увеличава. От другата страна наистина има дисбаланс с текущата сметка. Вие казахте, всички се намираме в една валутна зона, защото ни пука за това. Защото това трябва да е основен проблем. Според мен, общият пазар не е изцяло интегриран гърците не могат толкова лесно да се преместят и да работят в Холандия или Германия. Различните тенденции в конкурентоспособността следва да са причина за тревога. Германия удържа разходите си, включително за заплати и за данъчно облагане, с което повиши конкурентоспособността си, макар и основното правило да е разходите за труда да са обвързани с производителността и целената инфлация. В някои държави членки заплатите растат по един начин, в други по друг и така се стига до една зона, в която нямаме пълна политическа интеграция – Що се отнася до препоръките от Централната банка, комисията и съвета, и економическите експерти, и двете страни, двата лагера трябва да поемат разходите по промените и адаптирането. И последно, разбира се, съгласен съм, че най-голямото бреме ще се поеме от страните с дефицит. По това спор няма. Но не можем да твърдим, че страните с е, излишък не носят отговорност и че много добре са подходили спрямо конкурентоспособността. Така запалваме основите на европейската интеграция, нещо, което би следвало да притеснява всички нас. Имате много неща, на които трябва да отговорите, е, е, господин Писани Фери ще се опитам да отговоря, но съзнавам, че във, всич... в, в всеки случай не мога да е, отговоря от името на представителите на институциите, които не са вече тук. А, има, мисля, малко неразбиране тук. Не съм казал, че не трябва да бъдем загрижени. Което казах всъщност че е, нивата на дефицита бяха повод за загриженост. Най-малкото сме се съгласили по някаква норма за бюджетния дефицит. Колкото до текущата сметка, дали има излишък или дефицит, винаги трябва да се питаме какво се крие зад е, това когато става дума за инвестиции, които отиват от една богата страна към бедна страна, ние бихме искали да насърчим това. Защото това ще генерира приходи в бъдеще, които ще дадат възможност да се изплатат дълговете. Но ако става дума за такива нестабилни е, капиталови потоци, които финансират някакви нереалистични мерки за бърз растеж, за тогава може да бъдем наистина загрижени. Така че не съм напълно съгласен с вас, че не сме, тъй като не сме напълно интегрирана економика, не трябва да смятаме, че тези дисбаланси се, се коригират сами. Въпросът е, че начините за тяхното самокоригиране коригиране средства за тяхното коригиране се оказаха слаби. Не сме достатъчно интегрирани, за да могат каналите на конкурентоспособността да играят ролята на противотежест. Виждате, че един балон, на какъвто бяхме свидетели, се развива много продължително. Нещо, което наблюдавахме в Испания и в Ирландия а след това се стига до положение, където са необходими корекции. Също се отнася и за Португалия. Аз. Вие казахте, че заплатите в Португалия не са нараснали, но от данните, с които разполагам, разбира се, статистиката не е перфектна, но според мен увеличаването на номиналната заплата в Португалия от въвеждането на еврото е 43%. В Германия това увеличение е 23%. Значи по-малко, а производителността в Германия е расла, растяла по-бързо. Тоест тук има една, раз, една ножица, която в крайна сметка трябва да се коригира. може би не става дума а, за увеличаване на покупателната способност в същията мяра, в която са увеличени заплатите. Но, и, но това във всеки случай въжи за много страни от еврозоната. Какво е решението тогава? По принцип, вероятно би, бихме искали да намалим цената на всички фактори, всички членове на уравнението. За жалост обаче това е възможно само в много малки, отворени економики, където хората много добре съзнават какво значи конкурентоспособност и са готови да приемат жертви, защото виждат много бързо техните резултати. Ирландия е достатъчно открита економика, нейните граждани много бързо могат да видят резултатите от мерките. Същото не се отнася до Испания, което не е така отворена економика. Значи това, което става в по-малко от откритите економики, където трябва да се направят важни корекции, тези корекции ще трябва да станат постепенно. Затова е необходимо дълго време. Дълго време беше необходимо и за Германия да възстанови конкурентоспособността си, също се отнасяше и за Франция. И знаем, че тези мерки отнемат дълго време. Как можем да ги ускорим? Колкото по-бързия е растеж на заплатите в Германия и замразяването на заплатите в някои сектори не отговарят едното на другото. Трябва да се вземат предвид производителността, инфлацията и още няколко други фактора. Но това не е нещо, което може да се реши от правителствата. Особено в страните, където преговорите между социалните партньори по заплатите са децентрализирани, както и е в Германия. Значи трябва да правим разлика между това, което е желателно и реалният резултат трябва да кажа няколко думи за стратегията за 2020, тъй като много от вас говориха за нея. Преди всичко е въпроса какво е значението на тази стратегия в сегашните условия. Би трябвало да имаме подобна стратегия. Необходима ни е подобна стратегия, защото преди да настъпи кризата можехме да да кажем, че изоставаме от САЩ и от много други страни, но не сме в лошо положение. Но общо взето положението, в което се намираме, не е лошо. Не, не е такова положението сега и в идните години. Няма да бъде такова. Ще има сериозни проблеми, свързани с задлъжнялостта, с фискалната ситуация – и може да попа, изпаднем в порочен кръг, където а, при, при нисък растеж, продължаващи фискални проблеми, които няма да изчезнат от само себе си, въпреки усилията за решаване на проблема с бюджетните дефицити – и виждали сме и другаде подобни, подобен порочен кръг. Бавен растеж и стагнация. Значи не става дума за друго, става дума за въз... нашата способност да решаваме проблемите, при които сме изправени. Какво може да направим по линия на управлението? Нещо, което също много от вас споменаха. Независимо от това, че е ясно, че трябва да помагаме на младите, на малките и средни предприятия и така нататък. Но какви инструменти можем да използваме? Колкото до санкциите, според мен те не са уместни. Можем да сравняваме а, а, положението в различните страни и е, можем да направим данните по-прозрачни, така че хората да ги разбират, да могат да сравнят е, това, което става в тяхната страна и в останалите страни. По време на прилагането на Лисбонската стратегия нямаше желание за подобни сравнения. Е, можем е, да направим много повече в това отношение, да правим класация на страните по различни показатели. И това ще има голямо значение, защото хората в един момент ще попитат защо при нас положението е такова, а в друга, еди коя си страна е друго. Всичко това са трудни проблеми, несъмнено. И би ми се искало да приключа на една по-оптимистична нотка. Ние бяхме много зле подготвени за разразилата се криза. По няколко показателя бяхме зле подготвени. Не, можахме, не можехме да. Не бяхме готови за банковата криза. Системата, която съществуваше, беше преходна. От една страна отговорностите бяха на национално равнище, от друга страна се опитахме да интегрираме някои економически показатели. Не беше ясно точно кой каква отговорност носи и не можехме да осигурим необходимите стимули, защото имаше призиви е, Европейския съюз да направи нещо по този въпрос, а пък бюджетите, разбира се, се приемат от националните власти. Започнаха да се обръщат капиталовите потоци, да напускат новите страни членки, е, в които имаше преди това голям прилив на капитали. Опитахме се да решим всички тези въпроси, по някакъв начин ги решихме, може би не по идеален начин, но извлекахме и полуки. Бяхме в едно много трудно положение и в това трудно положение можахме да намерим решения. Решение за координиране на за решаване на банковата криза, за, имаше Виенската инициатива, намери се решение и за стимулите. А, така че имаме право да се надяваме, че като се учим от грешките си, като се извличаме полуки от преживените трудности, ще успеем да подобрим работата си в бъдеще. Благодаря. Благодаря сега вече се приближаваме към приключването на днешното заседание. Няма да правя заключения цели 15 минути, както се предвиждаше. Отстъпих ви правото вие да се изкажете, но искам да спомена някои ключови въпроси. А те са следните. Бе казано, че не нуждаем от повече координация, координация на економическата политика, и че имаме възможност да направим това вследствие от Лисабонския договор. Оли Рен каза, че сме изгубили 20 години консолидация на публичните финанси през изминалите две години. Ето защо е интересно да се отбележим, че се опитваме да компенсираме 20 години консолидация на публичните финанси за срок по-малък от 20 години, което е добра храна за размисъл. Господин Старк потвърди, че има неравномерен растеж в различните сектори, в различните държави и така нататък. Мнозина колеги споменаха и за нуждата от репери и показатели за изпълнението на програмата за 2020 година. Това е още по-важно в контекста на неравномерният растеж. Бе споменато, че трябва да се завърши спешно вътрешният пазар и съм сигурен, че ще чуя повече по този въпрос е, тази вечер от лектора Мария Монти, която ще не гостува. Бе споменато, че трябва да се реформира нашия економически модел с по-добър инструментариум, по-добри механизми, да се осигури по-голяма последователност и че вече не трябва да разчитаме само на фискалния баланс, за да е наред всичко. Очевидно е, че и средата е много важна. Има екологичен лимит на стратегиите, които можем да приемем. И не трябва да забравяме, че малкият и средния бизнес е, е до голяма степен двигател на Европейския съюз, както е така и в много други части на света. Едно ново работно място в всеки всяко микропредприятие в Европа би решило проблемът ни с заетостта на всички. Това определено е храна за размисъл. Не трябва да забравяме, че и най-малките могат да ни помогнат. Благодаря на всички за участието. Извинявам се, че някои от основните лектори се тръгнаха. Полагаме сериозни усилия да направим така, че това да не се случи утре. Мисля и за репресивни Мярки спрямо <laughs> тези, които се тръгнаха днес. Имам някои неща на ум. Относно протичането на вечерта, тези, които ще присъстват на вечерята, моля да обърна внимание, че тя ще е на ниво 0 на приземния етаж в ресторанта за депутатите. Има ясни табелки, които обозначават пътя до там. Питията ще се сервират от 6.30. Председателят на парламента Еже Бузик ще направи приветствие в 7 часа преди господин Марио Монти да вземе думата. Не е хубаво да напускате сградата преди вечерята. Може да ви е трудно да се върнете обратно в нея, освен ако не сте измислили някакви хитри мерки за връщане обратно в залата. Утре продължаваме в 9 часа. Моля да бъдем точни и да прековем тук основните ни гости да не могат да си тръгнат. Благодаря.